Good morning, everybody. We will start the committee. Добро утро, колеги. Нека да започнем нашето заседание. Días a todas y a todos. И така отново, добро утро. Най-напред, одобрение на дневния ред. Колеги, имате ли възражения, коментари? Нямате. Добре, така че дневния ред е прият. На следващо място одобрение на протокола от заседанията. Имате протоколите. Имате ли, всъщност това е протокол от последното заседание. Нямате възражение. Добре. Преминаваме към съобщенията на председателя. Що се отнесе до съобщенията, искам да ви кажа, че графика, графикът за доклада за домашните работници в Европейския съюз. Има по него промени, имаме новия график. На 15 октомври имаме обсъждане и на 3 ноември ще имаме измененията и гласуване в комисията. На 14 е гласуването и в, през ноември в Страсбург ще имаме приемането на доклада. Освен това, на 24-25 септември имаше координ... съседание е, на координаторите и взе се решение за мисия от 10 от членовете. Мисия, която ще се проведе през септември. Това е, което исках да ви кажа. И сега преминаваме към четвърта точка. Това е обсъждане на доклада за професионалните кариери на жените и стъклените тавани. Госпожа Возенберг е докладчик. след което ще дам думата на колегите. Докладчикът има думата. И е стану... Господин председател, уважаеми колеги, искам да кажа, че съм щастлива и горда да се занимавам с тази тема която е разисквана тук в този доклад. Да, през 30-те години като адвокат, адвокатската ми практика, се занимавах най-вече с а, кариерите на жените, с а, жени, които имат амбиции, цели а, и компетенции, но които, за съжаление, не могат да постигнат тези цели в повечето държави членки заради а, стереотипите и менталитета, които царят и които пречат да се зачита демокрацията и правата, за които се борим през целия си живот. В този доклад, както виждате, се опитваме да се средочим върху един основен аспект и смятам, че успяхме. Ще видим, разбира се, по време на гласуването, но а, така или иначе е, опитваме се да видим защо през 2015 година все още говорим за стъклените тавани и за такива пречки пред е, кариерата на жените в предприятията, университетите, лабораториите, научно-развойната дейност, там където женският ум е особено продуктивен и в този доклад и с измененията се опитваме да не останем само на теория, а да напреднем. Да напреднем и да а, търсим конкретни мерки. Защото няма смисъл да просто да, спи, да се спираме на еволюцията на тези пречки, а да ги е, да направим така, че те да изчезнат. Това няма да стане за един ден, но просто трябва да се промени менталитета и смятам, че без значение от коя политическа партия сме, имаме обща цел с този доклад, иначе просто нямаше да сме тук и нямаше да защитаваме тези ценности и да сме в тази комисия. Имаме 114 изменения, които бяха внесени и вече имаме а, компромисни виждания по 10 от тези изменения. И дори и да включим а, концепциите, понятията с добавена стойност, все пак ще трябва да следим и да внимаваме за целите, които се е в този доклад. Защо има жени, които са на достатъчно високи постове, а заплатата им е по-ниска от тази на мъжете на същия пост? Квалификациите им са едни и същи. Защо нямаме такова национално законодателство? Имаме вярно принципа на субсидиарност, не бива да го забравяме. И съответно тези теми трябва да бъдат разгледани много задълбочено от отделните държави членки. Нека да вземем също така предвид и медиите. Трябва те да представят пред младите нова картина, да помогнат да се заличат стереотипите и да подпомогнат младите жени да се ориентират към кариерите, които искат. От друга страна, отрицателното гласуване, отрицателният вод. Няма за цел да критикува. Той внася също положителни неща но просто се отдалечава от съда на доклада. Например, да се предложи изменение, което е, да а, подчертава нуждата да се гарантира равенството, отдалечаваме се в този случай от идеята за равенство в конкретни области, като научно-развойната дейност. И съответно получаването на функции с големи отговорности в тази област. И искам да кажа, че има и три устни изменения, които са внесени от съдокладчика, докладчика Сянка, господин Себастиан и бихме могли да приемем тези изменения. И в заключение искам да благодаря на Даниела Шенкер и на Сузана Крушкова. Ако, ако не произнасям правилно името, моля да ме извините. Вашият принос и вашето присъствие при изготвянето на доклада не беше само символично. Вие допринесохте фундаментално е, за съставянето на този доклад и се сътрудничихме много добре, много солидарно. И наистина докладчиците, докладчиците, трябва да вървят в една посока и да подкрепяме ни същи цели, иначе просто доклада няма да бъде съгласуван. Така че още веднъж благодаря ви. И очаквам дискусията по доклада. Señora Bosenberg, y ahora tienen la palabra los eh, Благодаря. А сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Себастиан. Благодаря. Добро утро на всички. Най-напред искам да благодаря на докладчицата за нейната работа. Докладът според мен е много важен Постигнахме споразумение още на първото обсъждане. Ние също дадохме нашия принос за този доклад. Жената в днешното общество все още се сблъсква с този стъклен таван, защото всичко, което е свързано с домашната работа, възпитанието на децата, все още е прерогатив на жените и с това трябва да се справим. В този смисъл внесохме изменения. Благодаря на докладчицата за това, че прие нашите изменения. Доста бяхме закъснели. Съжалявам за това. Е, обещавам, че повече това няма да се случи. Просто смятах, че срокът за подаване на изменения е по-дълъг. Смятам, че сега е назрял моментът всички институции да се обединят и да работят по съдържанието на доклада. Благодаря. Следващият колега. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата за доброто сътрудничество. По принцип, това беше много добро сътрудничество. Едно нещо искам да допълня. Когато човек погледне измененията, смятам, че е необходимо да има едно по-добро сътрудничество между малките и средни предприятия и развойната дейност, развойната и научна дейност – и е, тук по-специално става дума за жените заети в науката. Аз подадах в този смисъл едно изменение. Докладчицата го прие. Предложих е, учредяване на награда за жени учени. Тази награда може да се дава от местните власти като заслуга за жените в областта на изследванията и науката. Моята колежка каза всичко, което можеше да се каже за текста. Отново благодаря за сътрудничеството. Госпожа Милнер. Господин Милнер. Госпожа Милнер. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Знаем, че въпросът за жените в науката е сложен въпрос. Отрицателното влияние на стереотипите за жените е явно, но искам да подчертая един аспект на доклада – Имаме компромисни изменения, които вече не са свързани непременно с темата на доклада. И ако искаме да сме последователни в нашата работа, която така и така е сложна, би трябвало да се постараем да сме по-съгласувани в работата си, особено пред пленарното заседание. Благодаря. Госпожа Кърленки има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчицата. Когато започнахме работа по този доклад, работата с стъклените тавани, мисля, че многото хора мисля, много хора мислят, че стъклените тавани са последното препятствие. Но всъщност има стъклени тавани на всички нива има моменти, когато жените имат нужда от помощ в тяхната научна кариера. Каква може да е тази помощ? Какво ни трябва тук? Трябва ни всъщност промяна на начина на мислене, на менталитета, на очакванията, а не толкова промяна на законодателството. Жените трябва да се чувстват свободни. Преди няколко седмици бях на една сватба, където имаше над 20 млади жени с докторска титла в различни области, т.е. Е, умни жени знаят какво искат, знаят къде отиват. И в този контекст аз гледах тези млади жени и си мислех, като как, каква ще изглежда кариерата им след 10-15 години? Коя от тези жени ще може да се занимава с това, което иска? И аз ги помолих да ме държат в течение как се развиват техните кариери. Може би това не беше най-подходящото място, но Наистина, е, жените имат желание и да се развиват. И си мисля, когато говорим за този доклад, жалко е, че само 7% от всички женери, например, са е, жени и само около 40% в Обединеното кралство. Така че моето правителство трябва да се занимае с този проблем. Това е съвсем ясно. Когато погледнем ситуацията в Европа, виждаме, че имаме нужда от окоръжаване на жените. Надявам се, докладът да се развие в тази посока. Моята група ще го подкрепи. Имаме някои области, където виждаме трудности. Не зная дали Истанбулската конвенция е много свързана с тази проблематика. Съгласна съм с колегите от Алтия, че трябва да сме по-фокусирани, по-съгласувани. Освен това, хубаво е да има общи насоки за университетите. Не зная дали комисията е, трябва да се занимава с това, по-скоро държавите членки трябва да се вземат с тази задача. Е, комисията, Европейския фонд за пенсиите на учените, може би е, могат да имат място тук, но по принцип е, моята група подкрепя доклада. Госпожа Кословска има думата. Е, Dziękuję Pani Przewodnicząca. Е, Szanowni Państwo, ja też chciałabym e, podziękować sprawozdawczyni za podjęcie. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчицата. Е, в 21 век пак говорим и все още говорим за стъклените тавани. Това е проклятието във всички сфери европейски институции дори. Не само спорт или пък академични постижения. И аз лично се заинтересувах а, от а, стъкления таван в академията, Полската академия на науките и разгледах съставя там и в крайна сметка бях много изненадана да видя, а, че там са почти изцяло мъже. На около стотина мъже, четири жени. Бях шокирана, защото аз също съм учен, работиш в университет. И на ниво докторат. Около 50 на 50 е съотношението. След това, когато говорим за професори, имаме около 20% жени само. Но, както вече казах, в а, а, този орган на Полската академия, а именно научния им съвет, имаме само 4 жени на 100 мъже. А, явно, явно жените не се водят като най-добрите учени. И смятам, че проблема не е само регулаторен. В Полша имаме законодателство, което е против тази дискриминация, но то явно не успява да заличи менталитета, културния менталитет. И промените в този менталитет като че ли не идват толкова бързо. Нека да погледнем какво става в Тунис. Дори и да се стигне до някакво ниво на равенство, това ниво може бързо да бъде заличено и да се върнат пак в изходна позиция. Явно менталитета не се пречупва така лесно. Явно, дори да се постараем за правните разпоредби, не можем да променим така лесно менталитет. И ако погледнем също какво става в Полският Академия на науките, виждате, ние също искахме да кажем на учените, че не могат просто да включват само мъже. А, и съответно се обърнахме към полския парламент, но там нищо не се промени. Така че дискусията показва, че а, все още имаме много голямо а, ниво на убеждение срещу жените, които не могат да бъдат променени само с закон. И всяко становище, всеки доклад, всяка дискусия може евентуално да подобри ситуацията. Благодаря. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателката. Искам да попитам дали докладчицата иска да добави нещо в заключение. Госпожо председател, искам първо да благодаря на докладчиците в Сянка за становището им. Мисля, че ние всички сме съгласни с това, което каза госпожа Козловска. А именно, че този проблем съществува. И дори в държавите членки менталитета да е различен и да имаме различни култури, различен темперамент по това явление, като че ли всички мислят еднакво. Имаме едни и същи стереотипи, едни и същи клишета, които подсилват явлението, срещу което се борим. Можем да имаме радикални действия посредством първо семействата и второ образованието. И най-вече средното образование. Ако работим по тези два фронта бихме могли евентуално да променим менталитета малко по малко. Бихме могли да променим стереотипите и да убедим самите жени още в детството им, че биха могли да постигнат целите си без... Защото в един момент те самите се отказват, знаеки какво ще ги чака. Така че трябва да действаме системно върху различни елементи. И чрез този доклад да поставим основите в тази борба. Благодаря. Гласуването по този доклад ще се проведе след като приключим дебатите по другите доклади. А сега следващият доклад за бюджета на Европейския съюз 2016. Докладчицата в момента не е тук. Ще дам думата на някой, който да я замества. Благодаря. Госпожа Петир има думата. Аз ще взема а, думата от името на госпожа Матера. А, тя се извинява, че не може да е тук. И така, тя е а, докладчика по а, е, бюджета на Европейския съюз за финансовата 2016 госпожа Матера беше много доволна да има възможността да работи по тази тема, като си дава сметка, че е много важно всички приоритети на нашия бюджет да бъдат включени в общия доклад. Имайки предвид, че съществуват неравенства между половете на европейско ниво, госпожа Матера смята, че е много важно да се наблегне на равенството на шансовете и че това трябва да е включено във всички политики на Европейския съюз. Анализът на равенството на половете, както и бюджета за осъществяване на тази цел, трябва да са приоритет и да са включени във всички а, аспекти на разглеждане на този бюджет. Госпожа Матера се е съсредоточила върху четири основни точки. Първо, нуждата да се отпуснат средства, за да се подсили ролята на жените в науката, образованието и на пазара на труда. Второ, да се улеснят условията за финансирането на предприемачеството сред жените. Също много е важно да се запази програмата DAFNE, която а, осъществява подпомагането на жени жертви на насилие. Трябва също да се предвидят средства за Европейския институт за равенство на половете и за Европейският център за следене на ситуацията за насилието на жените. Госпожа Матер, благодари на всички колеги за сътрудничеството и ако имате въпроси, не се колебайте да се обръщате към асистентите или към нея. Тя ще отговори на всички. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Има ли някой, който да иска да вземе думата? Господин Себастиан. Благодаря. Аз ще говоря от името на Моника Ванда, която отговаря за този доклад и която не е тук в момента. Внесохме едно изменение. Тревожим се за предложението на съвета да се намалят средствата за насърчаването на равенството и на борбата с дискриминация. Смятам, че в подобна криза на Европа Европейския съюз трябва да наблегнем повече на тези политики, защото обикновено жените са основната жертва на кризата. Така че нашата колега работи е, и внесе изменение, където иска методологията за равенството между половете да се прилага с много ясни критерии, защото това е фундаментално за Европейския съюз. Говорим не само за равенство между жените и мъжете, но и а, да поставим кризата в ситуа... да поставим това равенство в ситуацията на кризата. Благодаря. А сега стигаме до следващия дебат от дневният ред. Тук е, е точка 6 Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2015. El señor Urtasun está, está llegando. Господин Уртасун идва в момента и моли да променим дневния ред. Мисля, че бихме могли да сменим този доклад с следващия. Бихме могли да се разгледаме сега положението в Средиземно море и необходимостта от съпохватен подход на Европейския съюз към миграцията. Госпожа Ханибол, имате думата. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми възможност да представя моето становище. Както знаете, това е първа мяна на становища. Няма кой знае какво да добавя. А, имам някакви идеи какво ще кажат комисията Либе, но все пак смятам, че основните въпроси, свързани с ситуацията на жените в Средиземноморието, жените беженци, а, знаете колко е сложно и колко е ужасно това, което става в Средиземноморието. Няма да влизам в детайли, но това, което видяхме сред всичкото това страдание е, че имаме най-голямата вълна от беженци към Европа от Втората световна война сам. А, това е безпредседентна криза и имаме нужда от специфичен отговор на тази криза. Трябва да погледнем в дългосрочен план и как това ще се отрази на всички ни. И как ние в Европейския съюз и тук в Комисията за правата на жените можем да следим, да гарантираме, че тези права са взети в предвид, защото не е така в момента. И аз Смятам, че точно върху това трябва да се среточим в нашата комисия. Да погледнем как жените и момичетата а, трябва да бъдат подпомогнати. Те страдат повече от другите беженци. И разбира се, има големи разлики и в самия Европейски съюз в това как държавите се отнасят към тези бежанци. И трябва да имаме равенство и еднаквост в третирането на иммигрантите. Тези, които идват през Средиземноморието. И също трябва да помислим как въобще да третираме тези уязвими хора, жени и деца. Съвсем накратко, нека да се спра на някои от основните области, на които трябва да, на които трябва да разгледам. Първото е сексуалното насилие. Е, един от ключовите въпроси в моя доклад е точно насилието и по-специално сексуалното такова. Тези жени са особено уязвима категория много пъти те са разделени от останата част от семейството си и четох ужасяващи доклади за жени и момичета, които а, са бягали от войната и са се сблъсквали с а, това сексуално насилие по време на прехода си през Средиземноморието или а, на брега. Също трябва да имаме специалисти, които да помагат после на жените, които са били травматизирани така. Има също така и много жени, които са бремени в резултат на сексуално а, насилие. Това прави и трагедията им още по-голяма. И това е ужасно и трябва да се занимаем с този въпрос. Имаше също и друг въпрос, свързан с условията, при които се приемат тези хора. Много от НПО-тата, където работят жени, казват, че много от тези жени, които са преживели сексуално насилие, те са беженци и са преживели сексуално насилие, и ако не им се обърне, е, не се, не се третира специфично, тогава се стига до самоубийства. И тези жени се сблъскват с невероятни а, проблеми и те бягат от война или от насилие, сблъскват се с насилие по време на прехода си, пристигат на ново място, което не познават и се сблъскват там пък с бюрокрацията на това място. А, това е отчаяващо. Разбира се, трафикът на хора също е много сериозна тема, много а, проблематична тема, когато говорим особено за Средиземноморието. Знаем, че ситуацията е тясно свързана с а, трафика на хора. И тези, които рискуват живота си, а, го оставят в ръцете на организирани престъпници. А, има много доказателства които показват, че трафикантите на хора е, използват максимално ситуацията. Има два, две такива явления правно и на практика. От правна гледна точка това е нарушение на основните права. От друга страна, това е престъпление срещу държавата. Ние трябва да се занимаем с този проблем и в двата му аспекта. И смятам, че трябва да си зададем въпросът доколко проблема с трафикантите е важен. Това, което правим в Европейския съюз, смятам е добро, но ситуацията в Средиземноморието е много специфична и трябва да помислим по-детайлно там. А, и като цяло, Наистина имаме една много комплексна тема и смятам, че е правилно да изготвим едно такова становище и да следим отблизо какво ще стане за в бъдеще. Смятам, че това становище а, трябва да бъде включено в а, бъдещите дискусии и да продължим да следим ситуацията и да видим как можем непрекъснато да повдигаме тази тема за отношението към жените и децата, иммигранти и към техните страдания. Благодаря, госпожо Хонибел. Госпожа Мина. Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на госпожа Бол, за становището, което ни представи. Темата е изключително важна. Важно е също така да се признае измерението свързано с равенството на половете в областта на миграцията. Но проблемът е и структурен. Жените са част от миграционния поток и са изправени пред специфични ситуации, които ги правят по-уязвими от мъжете по отношение на техните човешки права. Всичко това бе подробно описано от докладчика и аз съм съгласна с всичко казано от нея. Най-напред трябва да се пречупят стереотипите за мигрантите жени. След това трябва да се вземе предвид равенството на половете при удовлетворяването на мобите за предоставяне на обежище и на следващо място трябва да решим кога да започне фазата по приема. Не трябва да забравяме, че високо квалифицираните жени мигранти имат два пъти повече шанс да бъдат наети на ниско квалифицирано работно място, отколкото техните връзнички, които са родени на територията на ЕСА. Благодаря ви, госпожа Коноскан. Е, мадам Чар, е, I will speak in behalf of uh, Mrs. Coraza Bild, who is... Uh... Mm. Говоря от името на госпожа Краца Билт, която е докладчик в сянка по настоящия текст. Ще изчита текста, който тя ме помоли. Това е становище за положението в Средиземното море и холистичния подход на Европейския съюз към миграцията. Тук се описват предизвикателствата пред мъжете и жените мигранти. Упоменава се насилието срещу жените мигранти. Жените мигранти много често са обект на насилие, най-вече на сексуално по време на пътуването им. За това специално внимание трябва да се отдели на бременните жени и на децата. Като докладчик в сянка на НП бих искал да направя няколко предложения за изменения с цел да се добавят някои елементи в становището. Бих искала да има малко по-ясно по-ясен подход по отношение на трафика на хора, тъй като мнозинството от жертвите са жени и момичета. Непридружаваните малолетни, които са обект на ам, престъпни групи, не са споменати. Статистиката показва, че 50% от непридружаваните малолетни в Европейския съюз не получават необходимите а, грижи. Това е важно, особено за младите момичета, които могат да бъдат експлуатирани с цел проституция. На следващо място искам да има и препратка по отношение на борбата с трафикантите на хора. Важно е да се добави и ясна препратка към директивата за жертвите е, на престъпления, както и конвенцията от Истанбул, да се каже нещо във връзка с услугите предоставени на жени, и жертви на сексуално насилие. Смятам, че е важно да се е, включи елемента свързани с жените в зони на конфликт, те също търсят убежище, когато бягат от зоната на конфликт. Затова е важно и тези жени да бъдат споменати в становището. Благодаря на докладчика за нейната работа. Ще бъдем заедно в тази битка. Всички ще работим заедно, включително и с останалите докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат, нека да чуем докладчицата госпожа Ханибол. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата докладчици в Сянка. Разбира се, това е една от темите, по които цялата ни комисия ще бъде единна. Аз съм напълно съгласна с всичко, което казахте. Ще включа исканите от вас допълнения. Всички общо взето сме единодушни и ще продължим да напредваме по същата линия, като единна комисия, защото е важно да се предприемат някакви действия. Благодаря. Благодаря, госпожо Ханибол. Преди да преминем към режим на гласуване в 10.15, ще трябва да обсъдим и доклада за европейския семестър. Господин Уртасун щял да дойде. Нека да чуем госпожа, господин Себастя, който ще се изкаже от негово име. Колегата определено е попаднал в задръстване. Той се опитва всячески да стигне на време, но аз ще ви представя неговите идеи, докато го чакаме. Господин Нуртсун смята, че равенството на поведе трябва да бъде взето предвид в европейския семестър. В този контекст той е работил в две насоки. Първо, той е отправил няколко критики и е изискал да се направи оценка на политиките в рамките на европейския семестър. Политики, в които би могло да се подчертае равенството на половете. Тази част, в която се отправят критики, се базира на факта, че за съжаление в Стратегия Европа 2020 не беше включен елемента равенство на полове на половете. Затова и това изискване за допълване на следващо място докладчика смята, че трябва да се внесат съответните изисквания, свързани с равенството на половете. Важно е Европейската комисия ясно да поеме ангажимент за запълването на този пропуск. На следващо място. Държавите членки трябва да предоставят данни в това отношение, а всички е, желаем да получим данни и за последиците от економическата криза върху жените. Защото ако не разполагаме с такива данни, няма да можем да коригираме и съответните политики. Затова се нуждаем и от ясни показатели, които да ни позволят да направим оценка на европейския семестър. По този начин ще знаем дали сме на прав път ще разберем дали равенството между половете намалява или напротив се увеличава. Това е с две думи предложението на господин Уртасу. Ако искате по един или друг начин да допълните неговия доклад, вашите предложения са добре дошли. Но нека да е ясно следното. Ако европейския семестър не се покаже ясна воля за включването на елемента равенство на половете, ще последват сериозни критики. Председателката, благодаря ви. Наистина важно е и нашата комисия изиска да се изготви доклад по становище във връзка с европейския семестър и включването на елемента равенство на половете в него. Включването или не включването на равенството на половете в европейския семестър, в политиката на европейския семестър, трябва да се изясни дали е направено за, просто защото някой е забравил да го включи или е, причината е някъде другаде. Надяваме се, че водещата комисия ще вземе предвид и нашето становище. Ако някой сега желая да вземе думата, да заповяда. Всъщност, наближава края на законодателната ни дейност, наближава лятната почивка. Виждам, че не всички са тук. Тези, които са тук, всъщност не са. Просто видимо е това в залата. Госпожа Козловска, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще продължа тенденцията си да се изказвам днес и ще говоря от името на докладчика в сянка на НП. Бих искала да благодаря на докладчика за неговата работа. Европейския семестър е важен инструмент за координиране на економическите политики. Той ни дава възможност и да постигнем целите на стратегията Европа 2020. Той има сериозно отражение върху политиките на държавите членки и върху изпълнението на принципа на сближаване. Ето защо се нуждаем от солидна основа в европейския семестър. Така, например, целта за заетост от 75% може да бъде постигната само ако има добър баланс между професионалния и личния живот. Това означава също така и включването на жените в трудовия пазар. Това ще се отрази, разбира се, и на несъответствията в пенсионните схеми. Нуждаем се от задълбочена дискусия за равенството на половете в рамките на европейския семестър. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Козловска. Ако няма друг, който иска да вземе думата и ако господин Уртасун все още не е тук, а не той е в залата. Добре, преди да преминем към гласуване, нека да чуем и господин Уртасун, който ще допълни казаното от неговия колега. Да, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да се извиня, защото е, попаднах задръстване и не можах да дойда на време. Е, всички сте прочели становището и сте разбрали, че основната ни цел е акцента да се постави върху най-важните според нас измерения. По отношение на европейския семестър, сигурен съм, че колегата Себастия вече ви е представил нашите изисквания по отношение на докладването по държави. В това отношение е много важно да се направи оценка на въздействието на тези доклади върху равенството на половете. Много реформи бяха започнати в рамките на европейския семестър и сега е крайно време Европейската комисия да направи оценка на последствията от тези политики. На следващо място, по настоящем има дискусия, чиято цел е да се разбере дали да се въведат социални показатели в рамките на макроекономическата политика. И аз смятам, че ако ще се внедряват социални показатели в съответните процедури, то тогава трябва да се внедрят и показатели за равенството на половете. Това е изключително важно. И накрая, по отношение на последиците от Европейския фонд за стратегически инвестиции върху равенството на половете, бих искал да кажа, че трябва да се идентифицират тези сектори, които пряко се отразяват на равенството на половете. Имам един специален параграф в това отношение. Може би съм повторил нещо, което е казал колегата Себастия, за което се извинявам. Крайният срок за внасяне на измененията е петък. Е, малко време ни остава. Надявам се, че ще получим предложения от ваша страна. Благодаря ви, господин Уртасун. Казва председателката сега. Бих искала да напомня графика за този доклад и за доклада на госпожа Ханибол. Крайен срок за внасене на изменения е 17 юли. На 15 септември ще гласуваме в парламентарната комисия, а в ЕКОН на 13 октомври в пленарна зала ще гласуваме през октомври. А за доклада на госпожа Ханибол, положението в Средиземно море, До 8 септември може да внасяте изменения. Ще гласуваме в нашата комисия на 15 октомври, в Либен на 16 ноември и на пленарното през декември. Така приключваме с дискусията. Ще трябва да изчакаме 5 минути преди да започне гласуването. Ще направим кратка пауза от 5 минути до 10.15. Така колегите ще могат да дойдат в залата. Благодаря. Dear colleagues, we will start with the vote. Така, колеги, започваме с гласуването. Comenzamos con los votos. Eh, espero, imagino que ya tienen todos ustedes eh, la tarjeta de, de votación disponible. Надявам се, вие всички си носите картите за гласуване. И така, започваме с доклада в Озенберг. Имахме много интересен дебат за ситуацията на жените в науката и висшето образование и стъкления таван. Така, 40 за, против, въздържали се. Нека проверим. Votación. Queda aprobada la, la enmienda. Enmienda 41. ¿Votos a favor? Прието е. 41 за, против, въздържали се. Прието 42 е. за, против, въздържали се, отхвърлено, 43 за, против, въздържали се. Нека проверим. Се cierra la votación. Край на гласуването. Добре, прието. 44 за против, въздържали се, прието 45 за, против, въздържали се, прието е, компромис 1 за, против, въздържали се, прието 50 за, против, въздържали се, подхвърлено, 51 против, въздържали се, прието, 52 за, против, въздържали се, прието, 53 за на две части, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, отхвърлено, 54 за, против, въздържали се, прието. 55 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено. 58 за, против, въздържали се, Прието. 60 за. Против. Въздържали се. Прието. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 62 за. Против. Въздържали се. Прието. 63 за. Против. Въздържали се. Прието. 65 за против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, прието. 67 на две части, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. Събравихме 63-то да гласуваме. Значи 63-то за, против, въздържали се, прието. И сега 68 за, против, Por la 69. 69. Извинявайте, 69 за. Против. Въздържали се. Прието. 70 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис. А не, основно изменение от господин Себастия. Добре, нека гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 71 на две части за. Против? Въздържали се? Прието. Втората част за. Против? Въздържали се? Отхвърлено е. 72 за. Против? Въздържали се? Нека проверим. Проверяваме 72. Се cierra la votación. Край на гласуването. Прието е. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 74 за. Против. Въздържали се. Прието. 75 за. Против. Въздържали се. Прието. 76 за. Против. Въздържали се. Прието. 77 за. Против. Въздържали се. Прието. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 78. Какво казах, 78 или 79? Bueno, as asumiré yo la responsabilidad. No le vamos a echar la culpa a la... Извинявайте. Ще си взема бележка. И така да гласуваме 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 79 за. Против въздържали се, прието. 80 за, против, въздържали се, прието. 81 за, против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, прието е. 83 за, против, въздържали се, прието е. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 85 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 87 е. за, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 за, против, Разтържали се, прието е. 93 за, против, въздържали се, прието. 94 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се, прието. Е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. 97 е оттеглено. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 100 за. Против. Въздържали се. Прието. 101 за против, въздържали се, прието, 103 за, против, въздържали се, отхвърлено 104 за, против, въздържали се, прието, 105 за, против, въздържали се, прието, 106 за, против, въздържали се. Прието е 107 за, против, въздържали се. Прието. Устно изменение 3 за, против, въздържали се. Прието е 108 за, против, въздържали се. Отхвърлено 109 за, против, въздържали се, прието е. 110 за, против, въздържали се, отхвърлено. 111 за, против, въздържали се, прието. 112 за, против, въздържали се, прието е. 114 за, извинявайте, 113 за, против, 3 Прието е. 114 за. Против. Въздържали се. Прието е. Преамбюла 4 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Се cierra la votación. Край на Пето за против. Сали се отхвърля. Шесто за против. Въздържали се Седно за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Прието е. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Прието е. 24 за. Против. Въздържали се. Прието е. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Осно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 8 за. Против. Стържали се. Прието. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Прието е. 300 за. Против. Въздържали се. Прието е. 33 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 10 за против, въздържали се, прието е. 35 за, против, въздържали се, прието е. Първо за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. И докладът гласуваме го електронно. Се cierra la votación. Край на гласуването. И така, проектът докладът е до прият. Поздравление за докладчицата. И пасамос а ла siguiente votación. Сега стигаме до следващото гласуване, а именно общия бюджет за финансова година 2016. Pasamos a la votación de, de las enmiendas. Eh... Ще гласуваме измененията. Изменение 6000. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6001 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6030 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6002. Новата версия. Относно позицията на съвета за. Против. Въздържали се. Моля, втикайте добре ръка, сега ще го гласуваме електронно. Гласувайте 6002 изменение, моля. Край на гласуването. Приема се. 6003 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6004 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6005 за, против, въздържали се, приема се. 6006 за, против, въздържали се, приема се. 6007 за новата версия, отразяваща позицията на съвета, за, против, въздържали се, приема се. 6024 Новата версия за против. Държали се. Приема се. 6008 новата версия за. Против. Въздържали се. Приема се. 6009 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6025 новата версия за. Против. Въздържали се. Приема се. 6029 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6031 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6032 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6027 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 6028 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6014 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6015 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6020. Две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6021 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6022 за. Това е новата версия. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6023 за. Против въздържали се, приема се. 6016 за, против, въздържали се, приема се. 6019 за, против, въздържали се, приема се. 6017 в две части за, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се и останалата част от изменението за, против, въздържали се, приема се. 6026 за, против, въздържали се, приема се. 6018 за, против, въздържали се, приема се. И сега следващия доклад. политиката по сближаване и маргинализираните общности. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26 -а. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29. В две части. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против.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 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за. Тук има езикова корекция. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. А, не е ясно. Добре.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Две части. Първата част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте втората част на изменение 50.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 Приема се 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за,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 Y pasamos a la votación del informe sobre la, el marco estratégico europeo de salud eh, en el trabajo 2014-2020, del cual es reporter la señora Borsan. Y pasamos. гласуваме Европейската стратегическа рамка за здраве. Изменение 33. За, против, въздържали се, Нека, нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте изменение 33. Се фира la votación. Край на гласуването. Ha quedado rechazada la enmienda. Отхвърля се. Изменение 34. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. 35. За. Против въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Добре. Моля, гласовете 35-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 37, 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Искате да го проверим. Проверяваме 39-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, наистина одобрява се с много малка разлика. 48 изменение. За.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 Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е изменение 42. За. Против. Изменение 52. Поправя се оратора. Извинявайте. За. Против. Първата част. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 53 за. Искате да проверим втората част? Добре. Добре. Гласуваме втората част. Моля, гласувайте електронно. Се фира Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 53 за против. Сдържали се, отхвърля се. Компромис 4 за против. Сдържали се, приема се. Изменение 61 за против.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 въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 в две части за първата част са против, въздържали се, отхвърля се. Втората част са, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да го гласуваме електронно. 24-то изменение. <laughs> Се фира Край на гласуването.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 19 за, 4 против, 8 въздържали се. Поздравления! Y pasamos a la votación eh, de la, del Gender Mainstreaming Amendment, eh, del informe измененията за интегриране на принципа на равенство между половете, прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране прогрес. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, Съсусно изменение на господин Урта Сум не разполагате с изменението, то е следното. Променяме изменението, то ще бъде следното. participating on the labor market are primary breadwinners for their families. It's, uh, it's a bit... Тъй като жените са понякога тези, които изкарват хляба за семейството. Това е допълнението, което искаме да се включи. Председателката, ако сме съгласни с устното изменение на господин Уртасун, преминаваме към гласуване. Изменение трето за против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение шесто за, против, въздържали се, приема се. Изменение седмо за, против, въздържали се, приема се. Y pasamos a la votación de las. Eh, Преминаваме нататък. Измененията за интегриране на принципа на равенство между половете. Доклада на госпожа Констанс Люгрип. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. И с това приключваме гласуването. Приключихме точно на време, спазваме добре графика. Teniendo el día un poco complicado. Въпреки, че на моменти вашата председателка леко се объркваше. Все пак успяхме да приключим на време. Преминаваме нататък. Следващата точка от дневния ред размяна на мнения с Люксембургското председателство на съвета. Because we have, we have put the ministers yeah, yeah, here so that they can sit together. But I will prepare for your chair here.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 Continuamos con, con la comisión. Eh, en este caso vamos a celebrar el eh, debate con. И така продължаваме към дискусията с е, Люксембургското председателство, което току-що е, зае поста си начало на Европейския съюз. Сред нас са госпожа Лидия Муч, министър на равните възможности и на здравеопазването. Нашата комисия обикновено поставя на дневен ред приоритетните за нас въпроси и обсъждаме важните за нас теми с настоящото председателство. Иска ни се нашето сътрудничество да се задълбочи още повече през следващите няколко месеца. Разписали сте няколко точки, които са важни за нас в дневния ви ред. Надяваме се, че ние ще може да дадем своя принос и че Люксембургското председателство ще отбележи напредък по тези важни за нас теми. Госпожо Муч, Имате думата, след което ще чуем координаторите. Добре дошла сред нас, уважаема госпожо министър. Надяваме се, че всеки ден ще бъде белязан с положителен резултат, който да намали разликата между мъжете и жените в Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо и председател, дами и господа депутати. За мен е удоволствие да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство. Ще се спра не само на приоритетите, но и ще взема отношение по, за ратифицирането на конвенцията от Истанбул, която, доколкото разбирам, живо ви интересува. Люксембургското председателство се провежда по време, в което Европейския съюз е изправен пред много предизвикателства. Неравенство между половете, криза и последствията от нея, политика на строги економии, която беше приложена в доста държави – тази политика, която се отрази най-вече на жените, които са по-уязвими по отношение на уволненията, здравето и така нататък. Жените са изправени пред много проблеми. Имаме самотни майки, възрастни жени, жени принадлежащи към мълцинства, жени мигранти и така нататък. Всички тези проблеми се задълбочават по време на криза. Изключително важно е в контекста на кризата да се идентифицират неравенствата между половете и да се гарантира, че всяка стратегия за борба с кризата включва и оценка на нейните последици върху жените. През септември 2014 година понятието Gender Budget бе разгледано в работната група за стратегията за равенството на половете за периода след 2015 година. Тази работна среща беше организирана от Европейския парламент и на мен ми се струва, че този джендър баджетинг придобиваше все по-голямо значение, тъй като по този начин се, отраз... се даваше представа за отражението на бюджетните политики върху мъжете и жените. Аз подкрепям различните препоръки, които бяха изготвени след тази работна среща. Добрите практики, които се прилагат в някои държави членки, ни кара да се възползваме от тях, добрите практики, сред които и тези на Института за равенството на половете. Дами и господа, в края на тази година Люксембургското председателство ще иска да включи равенството на половете и в други стратегии. Ако стратегията в това отношение приключи с нашето председателство, това би се отразило отрицателно. Равенството на половете трябва да остане основна тема, тъй като са многобройни проблемите, свързани с неравенството на мъжете и жените. Принципа за равенството на половете трябва да се прилага във всяка политическа област. Затова е важно Европейската комисия да има специална стратегия в това отношение. Стратегия, която ясно да определи причините за неравенството между мъжете и жените в различните политики. В последствие трябва да бъдат зададени и конкретни цели и да се набавят необходимите инструменти, за да се постигне така желаното равенство. Люксембург ще работи в този дух. Аз вече имах възможност да се срещна с комисаря, в чийто ресор е тази тема. Държавите членки, 21 от тях, отправиха писмено искане до Европейската комисия за създаването на отделен орган, който да се занимава за равенството на половете. Всичко е въпрос на приоритети и на политическа репутация. Дами и господа, люксембургското правителство гледа на равенството на половете като на приоритет – това е важно както на национално, така и на международно равнище. Ето защо нашето правителство през декември 2013 година зададе принципа за равенството на полове като основен принцип в своята политика на управление. Ние сме една от малкото европейски държави, които имат специално министерство, което се занимава с въпросите за равенството на половете и това министерство съществува от 1995 година. По този начин доста напредък бе отбелязан по отношение на равенството на плановете. Приехме и трети план за действие в рамките на новото правителство. този план за действие участваха всички ведомства и дадоха своя принос. По мое мнение, всички ведомства трябва да участват в постигането на тази цел. Ето защо всяка една служба си зададе специални цели, които трябва да бъдат постигнати през следващите години този дух на сътрудничество и на междудисциплинарност Министерството за равенство на половете желае да насърчи равенството на половете на европейско равнище. Приоритетите, които си зададе Люксембургското председателство, изискват а, трансверсален подход – това измерение трябва да се включи на всички политически равнища, включително и на европейско. По време на италианското председателство и по-специално на конференцията за равенството на половете в Рим, италианското правителство, латвийското и люксембургското подписаха съвместна декларация, която имаше за цел да насърчи равенството на половете. Тази декларация зададе основния принцип, който трябваше да залегне в дневния ред на трите председателства. Това е рамката, в която действаме. Първият ни приоритет е равното участие на мъжете и на жените при вземането на економически и политически решения. По-голямата част от държавите членки има пропуски в това отношение. Ето защо ние ще направим всичко възможно, за да се отбележи напредък на национално европейско равнище. Необходимо е да се направи много повече за равенството между мъжете и жените при вземането на политически и економически решения. Това твърдение се потвърждава от наскоро публикуваните статистики в Gender Equality Index по отношение на взимането на политически решения в Европейския съюз през 2012 година мъжете са вземали над 3 четвърти от министерските постове, въпреки че има значителни различия между отделните държави членки. Същото се отнася до а, присъствието на жените в Европейския парламент и в а, а, националните парламенти. Доста скромно участие имат там жените – не можем изобщо да говорим за този е, смел скок напред, към който се стремяхме. Има напредък на регионално равнище, но винаги съотношението мъже-жени е две трети към една трета в полза на мъжете. По отношение на вземането на економически решения и участието на жените в управителните съвети, средно 16% е, е участието на жените, въпреки че имаме известно подобрение с 6 пункта в сравнение с 2005 година. През 2012 година само 6 държави членки са постигнали е, участие на жените около 20%. Тези цифри ни показват, че трябва да, на... да увеличим усилията на национално и международно равнище, за да може да има повече жени на економическо и политическо равнище. Ние възнамеряваме да се възползваме от времето на нашето председателство, за да може да засилим равенството на половете. Люксембургското председателство си зададе цел – 40% жени на ръководни постове в публичната а, служба до 2019 година. А в частния сектор подкрепяме предложението за Европива, която има за цел да въвежда равни квоти за дружествата, които се котират на борсата. Ще насърчим също така и програмата за положителни действия, която има за цел да подпомогне на предприятията да въведат равенството на половете. По отношение на участието на жените при политическото вземане на решение в Люксембург, цифрите ни показват, че жените са много по-малко от мъжете. Ето защо има замисъл за промяна на законодателството, за да може да се гарантира 40% участие на жени от следващите законодателни избори на там в Люксембург, т.е. от 2018 година. В случай на неспазване на квотите се предвижда и преходен период. В рамките на нашето председателство бихме искали нашия приоритет за равенството на половете да бъде прилаган и на общностно равнище. Затова ще подкрепим предложението за директива на Европейския парламент и на съвета за по-добър баланс между мъжете и жените в администрацията на предприятията, котирани на борсата. От началото на моя мандат аз винаги съм изразявала своята подкрепа за тази проекта директива. Правила съм го чрез участието на различни интервюта, двустранни срещи. Поддържам и тесни интензивни контакти с много колеги, които работят по директивата. Затова бих искал да приветствам усилията на италианското председателство, което наистина искаше да се отбележи напредък в това отношение. Обикновено председателството, което поема а, лост а, през втората половина на годината, трябва да направи преглед на из... направеното вече в дадена област. Та с оглед по-голяма последователност, Люксембургското председателство реши да направи оценка на това измерение, именно участието на жените при вземането на решения. По искане на Люксембург ще бъде изготвен доклад за отбелязания напредък по отношение на решението от Бейджин за участието на жените при вземането на решения. По отношение на този елемент на 16 и 17 септември 2017 година ще се проведе семинар. Ще има и проучване, чието резултати ще бъдат представени на международна конференция – под надслов економически и социални измерения. Тя ще се проведе на 15-16 октомври, като немския министр на правосъдието ще вземе участие, както и един австрийски депутат, госпожа Ригнер, която е и докладчик по директивата. В рамките на съвета ЕПСКО през декември 2015 година ще бъдат взети заключения на съвета, разбира се, на базата на съответния доклад. Следващия ни приоритет е трудовия пазар и най-вече увеличаването на заетостта сред жените. Люксембург подкрепя инициативата Европа 2020, за да се увеличи броя на заетостта с 75% до 2020 година. Жена, жените представляват една потенциална трудова ръка, която ще позволи на Европейския съюз да постигне резултатите си. Жените трябва в по-голяма степен да се включват на трудовия пазар. Това ще се отрази на заетостта и по този начин ще се реши проблема с социалното изключване и бедността. Моята колежка след малко ще навлезе в по-голяма дълбочина в това отношение. Възнаграждението също може да се отрази на стимулите на жените да се включат в трудовия пазар. Заетостта сред жените трябва да се увеличи, както и присъствието на жените на ръководни постове. Това означава да се постави под въпрос както професионалното участие на мъжете, така и участието им в частните предприятия. Ето защо Люксембургското председателство ще постави акцента върху разпределението на задачите между мъжете и жените в професионалния и личния живот. По време на неофициалната среща на съвета ЕПСКО на 16 и 17 юли, т.е. след няколко дни, ще представим нашата политика за равенство на половете. Всички министри по заетостта ще присъстват на заседанието, както знаете. И нека сега за малко да се спра на избрания от нас подход. Мъжете също могат да бъдат обект на дискриминация и да бъдат уязвими. Всичко това се дължи на стереотипите за действието на нашето общество. Тези стереотипи трудно поставят под въпрос традиционно отредените роли на мъжете и жените. И това се отнася най-вече до съчетаването на професионалния и личния живот. Това се отнася включително и за тези мъже, които желаят да се възползват от повече гъвкавост, за да могат да съчетаят професионалния си и личния си живот – това предизвикателство обаче се сблъсква с традиционно отредената на мъжете роля, а именно, че те са единствените, които изкарват хляба за семейството. От друга страна обаче, предприемаческият дух не се е доразвил достатъчно, за да даде е, същата гъвкавост, която дава на жените и на мъжете, за да могат и те да съчетават личния и професионалния си живот. Разбира се, ние не целим да намерим незабавен отговор на проблемите или да поставим под въпрос всичко, което се прави до сега. Просто желаем да подготвим терена, за да може през следващите председателства дискусията да се задълбочи. По този начин ще получим информация от държавите членки, за да знаем дали те вече са предприели някакви стъпки в това отношение. Ще помислим и дали бихме могли да използваме тези стъпки като а, пример. Споменах ви вече организирането на съвета ЕПСКО, който ще включи министрите по заедостта в дискусията. Ще дадем възможност за среща на специалисти в тази област и на следващо място ясно ще посочим и мястото на мъжете на трудовия пазар и случаите, в които те са обект на дискриминация. В този контекст бих искал да ви информирам за още една конференция, която ще се проведе по време на Люксембургското председателство. Това е конференция, организирана от Министерството на труда и економическата политика. Тя ще се отнася до заетостта, разбира се. Тази конференция се вписва изключително добре в нашия план. Ще трябва да има междуведомствени многодисциплинарни е, връзки, за да може равенството на половете да бъде включено в е, финансите, в социалната сфера, в семейната сфера и така нататък. И следващия приоритет на нашето председателство бихме искали да има равенство на половете и то да бъде включено в различните политики и институции на Европейския съюз. Както вече ви споменах, ще има среща на съвета ЕПСКО на 17 юли. Там ще се включи тази точка в дневния ред. Важно е обаче и другите формати на съвета да включат равенството на половете в своята работа. Пример. Програмата на Люксембургското председателство предвижда равенството на половете да се разгледа и в научната и развойна дейност. Научната и развойна дейност е един от приоритетите на Европейския съюз. Ето защо трябва да се направи по-задълбочен анализ на тази сфера и да се е, проучи начина на набиране, недискриминаторно набиране на учени. Това, разбира се, е тясно свързано с нашата основна точка, именно налагането на равенството на половете. И на последно място, Люксембургското председателство ще разгледа ролята на Европейския съюз за насърчаването на равенството на половете навсякъде по света, прилагането на конвенцията от Бейджин. и целите на хилядолетието и след 2015 година. За тази цел е важно Европейския съюз да включи равенството на половете като приоритет навсякъде. Приоритет, а, извинете, равенството на половете трябва да бъде и самоцел. Люксембург включил равенството на половете в своята политика и нашето компетентно ведомство разработи план за действие, както и различни показатели, които имат за цел да се измери политиката на сътрудничество в областта на развитието, да се измерят резултатите от политиката за равенство на половете. По мое мнение можем да служим за пример в това отношение. Осъзнавам, дами и господа, че това са теми, върху които вие работите ежедневно теми, които приемате при сърце. Може би има и други теми, които няма да бъдат разгледани по време на нашето председателство, но както знаете, всяко председателство в рамките на е, кратък период, 6 месеца, трябва да избере няколко приоритета. По време е, програмата на трите председателства реши да включи различни теми като например борбата с насилието срещу жени не е част от нашите приоритети, но пък тази борба всъщност е, е наша ежедневна задача и ежедневен приоритет. Неравенството между мъжете и жените представлява нарушение на основните права, и са необходими специални усилия, за да се изкорени насилието срещу жени. Люксембург продължава да действа активно в борбата с насилието срещу жени. Правим го както на национално, така и на международно равнище. У нас разполагаме с ефективно законодателство за борбата с домашното насилие – един закон, изменен през 2003 година, бе създаден чрез Комитета за сътрудничество, като целта на тази законопромяна беше да се намали мащаба на семейното насилие. Компетентното ведомство много често провежда кампании за осведомяване на обществото, и предприема конкретни стъпки. До сега 36 европейски държави, сред които Люксембург, подписаха конвенцията от Инстанбул. Люксембург ще ускори работата по ратифицирането на конвенцията. Създадена е и междуведомствена група. Тя има за цел да се присъедини към останалите групи от Съвета на Европа, които са ратифицирали конвенцията. През март Министерството за равенство на повете представя първото голямо проучване, изготвено от е, Люксембургския институт по здравеопазване, проучване във връзка с причините за семейното насилие в Люксембург. Това проучване се провеждаше в рамките на две години и покриваше три основни цели жертвите, извършителите и професионалните работници в това отношение. Резултатите от проучването бяха представени през март по време на една голяма международна конференция, в която участваха национални и международни експерти. Това проучване потвърди твърдението, че основно жертви са жените, а пък мъжете основно са извършителите на семейно насилие. Проучването показа, че немалък брой мъже обаче могат също да бъдат обект на семейно насилие, докато пък има и жени, се оказва, които могат да бъдат извършители на семейно насилие. Всички тези твърдения трябваше да бъдат отчетени в нашите усилия за трайното изкореняване на семейното насилие като тенденция. Ние сме убедени, че психосоциалната подкрепа не трябва да е насочена само към жертвите, но и към извършителите на семейното насилие, за да не се стига до рецидивиране. Семейното насилие е явление, което се повтаря много често в дадени семейства. Винаги трябва да се взимат предвид тези аспекти, които според мен са част от така или иначе вече изключително тежка реалност. Освен това, считаме, че насилието срещу жените, най-вече при семейното насилие, зависи от дефиницията на това насилие в рамките на националното законодателство, като явлението семейно насилие, домашно насилие, има много форми и аз считам, че трябва да се да съгласуваме на европейско ниво терминологията и критериите за съпоставка, които трябва да са съизмерими. Люксембургското председателство приветства в този контекст проекта на Европейски институт за равенство между половете за а, проучването за цената на насилието срещу жените в Европа. Тази цена най-вече е а, физическите и психически травми, при жертвите. Тази цена не струва само медицински разходи, но също така и правни разходи, както и социални. Друга важна тема, тясно свързана с насилието и с доминирането, е това свързано с прости тази тема е проституцията, въпреки че проституцията не е тема директно залегнала в целите и приоритетите на Люксембургското председателство, но все пак други държави като Франция и Германия, както и Холандия, в момента разискват темата на национално равнище и този дебат се съсредоточава най-вече върху въпросът коя правна форма е най-добрата за правилно управление на проституцията на територията на държавата. Едновременно с това Парламентарната асамблея на съвета на Европа води дебат по темата и прие една резолюция върху проституцията, трафика на хора и модерното робство в Европа и се предвижда шведския модел, а именно наказание на клиентите на проституцията. А, проституцията е много комплексно явление, което заслужава да бъде дискутирано на европейско ниво, като се има предвид, че засяга всички европейски държави. По време на двустранни разисквания с колегите министри винаги съм разисквала тази тема и съм говорила за проституцията и за трафика на хора и съм искала европейско сътрудничество, което да е много по-задълбочено. И една последна тема, която не се засяга директно от Люксембургското председателство, но което взимам при сърце е разликата между заплатите на мъжете и жените. Тази разлика е реалност все още в Европейския съюз. Според едно проучване на Евростат, публикувано през март тази година, тази разлика в заплатите е средно 16,4% през 2013, а, спрямо 17,8% през 2008. Тоест, а, като цяло намалява в голям брой държави, но се увеличила в други. И, и очевидно е, че целите, които Европейският съюз си е наложил а, за насърчаване на заедостта на жените в рамките на инициативата Европа 2020, са увеличили заедостта сред жените с около и те трябва да бъдат 75% до 2020 и съответно това трябва да доведе и до спадане на разликата в заплащането между мъжете и жените, но ние трябва да продължим да работим за изкореняване на стереотипите в професионалния живот, за да постигнем също и повече разнообразие в професионалният избор за жените. И съм убедена също, че насърчаването на жените в участието и в взимането на решение в политиката и економиката ще има също големи, голямо значение за намаляване на разликата в заплатите. Трябва да има повече жени в органите, които взимат решение. Това съответно ще се отрази за постигане на целта за една и съща работа, една и съща заплата. Доста дълго говорих, извинявайте но просто исках да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство. Горда съм да съм тук сред вас, заедно с колегата, която отговаря за семействата и регионите. И оставам на ваше разположение за въпросите ви. Благодаря. Muchas gracias, eh, señora ministra. La verdad es que ha hecho. Благодаря, госпожо министър. Наистина, вашата информация беше много полезна и много подробна. Ние обсъждаме много от тези теми, които засегнахте. И сме много благодарни на информацията, която получихме от вас. А сега министърът на интеграцията и семейството ще вземе думата, след което ще имаме дебат. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря за поканата днес и за дадената ми дума тук пред Комисията по правата на жените и равенство на половете. Наистина ще се спра и на политиките за включване на ромите, както и за борбата с антициганските настроения. И аз а, също ще представя и нашата програма в областта на насърчаване на разнообразието и борба с всякакви форми на дискриминация. Европейският парламент, Европейската комисия, както и съветът на Европа, гражданското общество, държавите поеха безпредседентно ангажиране за интеграция на ромите в нашите общества и за информиране за културата на ромите. Нека да се спра на няколко примера. Съвсем наскоро на 15 април Европейския парламент прие резолюция, с която подкамва държавите членки да признаят официално геноцида на тромите по време на Втората световна война и да се а, обяви ден на ромския холокост а, през Втората световна война. Това ще бъде 8 април и това има силна символика. По този начин се напомня тежката, тежкият дана, който платиха, така да се каже, ромите по време на Втората световна война. Също създаде се Европейска платформа за включване, за включване на ромите, за да се обменят добри практики и опит между държавите членки относно включването на ромите. Аз участвах на 16 март тук в Брюксел на последното заседание на тази платформа. По време на извънредния съвет ЕПСКО от 19 май се изгради една европейска рамка за включването на ромите до 2020 и съветът покани държавите членки да предприемат специфични мерки за подкрепа на ромите в областта на образованието, заедостта, здравеопазването и жилищната политика с цел да се намалят разликите между ромската общност и останалата част от населението. Люксембургското правителство подкрепя а, една включващ, един включващ подход, а, който да а, третира еднакво всички хора в едно и също социално положение. Люксембург иска равенство в отношението към всички граждани, без значение етнически им происход или националност. В Люксембург имаме жители от 170 хиляди е, от 170 националностите е, представляват 46% е, от населението ни. То не е люксембургско население. Така че в Люксембург живеем в едно а, една смесица от етноси, култури, народности, които си оказват влияние върху цялото люксембургско общество. В Люксембург интеграцията на хората от ромски происход е част от общата политика за включване, която взема предвид и се бори с всички при, мотиви за изключване и дискриминация. На 9... И съветът ЕПСКО също включи мерки за интегриране на ромите с създаването на националните стратегии и засилване на международно сътрудничество в тази област. Тук силен акцент беше поставен върху ситуацията на жените и децата роми. През 2012 Европейската комисия изгради мрежата от национални контакти за интеграция на ромите. Интересно е да се установи, че политиките за интеграция на ромите се отразиха и в Европейската стратегия Европа 2020 и в рамките на Европейският семестър някои държави членки бяха призовани да подсилят включването на ромите в обществата им. Имайки предвид голямата роля на съвета на Европа относно борбата с дискриминацията спрямо ромите, там се слага акцент върху националните политики и тематичен обмен на добри практики дами и господа депутати, въпреки всички тези инициативи, твърде много роми остават жертва на предразсъдъци, дискриминация, социално изключване и дори омраза и преследване. Всички социални политики за включване и за борба с дискриминацията са важни, но достатъчни ли са? За съжаление, отговор на този въпрос е не ситуацията, която установяваме в някои държави, ни показва, че имаме още много работа и че сме далеч, много далеч от ситуация, в която ромите са интегрирани в нашите общества. Мога само да се съглася с искането на Европейския парламент за изграждане на мерки, така че всички деца, включително и ромските деца, да имат същите права. Достъп до образование, до здравеопазване, жилище – Тоест, едни достойни човешки условия на живот, които ще им позволят да се изградят, за да станат едни напълно реализирали се възрастни. Също да има равенство между мъжете и жените и в ромската общност. Всички тези усилия няма да, пости... да бъдат увенчани с успеха, докато не информиране не информираме приемното общество как да приема ромите, това въжи за всяко друго общество. Интеграцията е процес е, с двойна посока. Не е достатъчно само да се създадат добри условия за интеграцията на тези хора, да, да изградим специални средства, инструменти. Трябва самото общество да а, е, покаже а, е, приемственост, да покаже, че е готово да приеме хората, които искат да се интегрират и да ги разберат дами и господа депутати, трябва да запознаем култур... нашето общество с културата и начин на живот на ромите, без значение дали те са уседнали или пътуващи. Трябва да се промени менталитета и да не съдим един чужденец директно заради етнически происход, националност, пол, увреждане, сексуална ориентация, религия или вяра. Обедена съм, че такъв сложен въпрос и като ромското включване не може да се реши с ограничаване само до социалната политика. Трябва да работим и върху възгледите на обществото ни като цяло това отношение искам да се спра на две събития, които ще бъдат организирани по време на Люксембургското председателство. 27-28 октомври 2015 в Люксембург ще се състои заседание на групата на високо ниво по дискриминацията и също и Европейският форум за разнообразието, когато ще се говори за дискриминацията, равенството и разнообразието. По време на форума на 28 октомври ще сложим акцента върху ролята на медиите – и ще разискваме как различните медии биха могли да допринесат за приемането на различията и борбата с дискриминацията, защото пресата си има своята роля и съм сигурна, че тя ще се изиграе. Ще го дискутираме на 28 октомври. Също дълбоко съм убедена, че разнообразието е богатство за всички наши общества. И е, трябва да е, можем да се познаваме, да се научим да се познаваме и да се зачитаме взаимно. Познаваме няко... Да познаваме някой означава да познаваме историята му, миналото му. И резолюцията на Европейския парламент от 15 април тази година е върви точно в тази посока. Съветът потвърди много пъти, че трябва да се борим срещу предразсъдъците и дискриминациите спрямо ромите. И ако няма позиция за а, а, Международен ден за геноцида срещу ромите, имаме исторически факти, които могат да допринесат за създаването такъв и по този начин да се намалят предразсъдъците. Миналото ни позволява да разберем настоящето. И историята на ромите е част от нашата история. Трябва културата на ромите да стане част от нашата култура. И ромите да могат да се включат в нашите общества. Имаме нужда от продължителен диалог между делните институции, както и подсилено сътрудничество за а, да могат ромите да бъдат включени в нашето общество. Дами и господа депутати, аз съм щастлива, че мога днес да се изкажа пред вас. Благодаря ви за вашето внимание и очаквам вашите въпроси. Благодаря. Ačiū, ponė ministrai, ir ačiū abiems ministrėms, kur išsamei pristatė savo pirmininkavimo. Благодаря, госпожо министр, за вашата информация по въпросите за равните шансове, за интеграцията. А сега ще преминем към обмена на мнение. Имам няколко колеги, около десетина, които искат да се изкажат. Ще започнем с първите пет, след което ще дам думата на министрите. Госпожа Кърстингер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожите министри за представенето на тяхната програма. От името на нашата координаторка госпожа Люкрип ще говоря днес. За нас инвестициите в човешкия капитал са много важни. Вие говорихте за няколко важни аспекти за етостта на жените. В този аспект трябва да бъде укрепен. За нас е важно какво ние като Европейски парламент може тук да направим. Освен това, равнопоставеността при заплащането. За съжаление, това не е реалност в Европейския съюз. 60% средно в Европейския съюз е, е, заплащането между е разликата при заплащането на мъжете и жените. Същото се отнася и за пенсиите. 38% е разликата при пенсионерките и пенсионерите. Има изследвания на парламента в тази област. Надяваме се на сътрудничество с съвета, за да може да модернизираме законодателството в тази област. Представителството на мъжете и жените на в ръко... на ръководни позиции. Това е нещо важно. Въпросът ми е към вас е докъде е стигнала директивата за заедостта на жените и представителството на жените в управителните съвети. Какво ще направите вие, за да предвижите повече по-напред това досие? Говорихте и за Истанбулската конвенция. Тук също имам въпрос. Какви са вашите очаквания? Какво ще направи вашето председателство конкретно, за да постигне тази цел? Всички сме на едно мнение, ратифицирането тук е важно, някои държави членки са подписали тази конвенция. Един от най-важните ни приоритети трябва да бъде преустановяване на насилието срещу жени. Благодаря. Госпожа Ханибал. Благодаря. Аз говоря от името на Мария Рейнер, която не може да присъства днес. Тя е на друго заседание. Най-напред благодаря и на вас двете за много ангажирани и много подробния, подробната информация на прегледа за вашите дейности. Явно Люксембургското председателство взема на сериозно правата на жените. Сега ще премина към изказването на госпожа Арена. Основно внимание трябва да се насочи към заетостта на жените. Ако искаме да го да увеличим заетостта на жените, трябва да помислим за съпоставянето между и уравновесяването между професионалния и трудов и, и семейния живот. И тук се намесва директивата за майчинството. Парламент и съвет тук бяха на различно мнение. Това произведе прецедент, което наруши институционалния баланс по отношение на жените. Важно е да има законодателство по тези въпроси. Обмена на добрите мнения, от на добрите практики не работи добре, а ръждаемостта в европейски, в Европейския съюз пада няма достатъчно информация от държавите членки. Бихме искали повече информация за ръждаемостта. На следващо място, какви ще са вашите конкретни мерки по отношение за директивата за майчинството и нещо от мое име за въпроса за проституцията и трафика на човешки същества. Имаме координатор, който работи по тези теми. Европейският парламент прие доклад през миналия мандат за проституцията. Аз бях докладчик. Препоръките ни са да е, въведем шведския модел – е, хубаво е, че вашето председателство ще се заеме с тези въпроси и се надявам да постигнем споразумение за целия Европейски съюз, как да се справим с феномена проституция. Госпожа Шетнанска. Благодаря. Аз също благодаря от името на Екаре. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря за вашето представяне на вашите приоритети в областта, в която ние работим. Е, много ми хареса това, което казахте, госпожо министър, за ромите. Радвам се, че насочвате вниманието си към темата за ромите. В моята страна тя е приоритетна, но много често само се говори и липсват конкретни мерки тук. Имам два въпроса. Те на първи поглед не са свързани с въпросите за жените, но въпреки това. В областта на социалните услуги би трябвало да отделим внимание на заболелите от деменция. Много жени са заболели от тази болест и много жени и предимно жени се грижат за болните от деменция. Какво смятате да направите специално за тези жени? И още един въпрос. С образованието. Често говорим за достъпа на деца до институции, където им се предлагат специализирани услуги. Вие говорите, че трябва да има по-добър достъп до ясли, до детски градини. Може ли да ни кажете повече за това? Какви мерки ще предприемете конкретно за подобряване на достъпа? Благодаря. Имаме половин час до края на заседанието. Ще ви бъда благодарна за конкретни въпроси. Нека процедираме последния начин. Първо ще дам думата на всички колеги, които искат да се изкажат, след което ще дам думата на министрите за обобщение. Благодаря, казва госпожа Пиердер. Благодаря на министрите за осветляване на техните приоритети. Мисля, че всички с удоволствие чухме вашите приоритети, защото в работната програма, която е, видяхме в началото, имаше само някои въпроси засегнати, които бяха свързани с жените. Но сега виждаме, че вземате темата на сериозно, да видим какво може да се постигне до септември. Е, виждаме, че вие ще се опитате да се концентрирате върху изборите, върху избора на кандидатки за ромите. Въпросът с ромите е свързан и с въпроса на, за трафика. Много деца се от ромски происход биват търгувани с Европа и пренасени нелегално. Въпросът за равното представяне на жените в, на ръководни длъжности. Ние работихме много но съвета не пое нашата инициатива, нищо за момента не се е случило в това отношение. И се притесняваме, че същото ще се случи и с директивата за майчинството. Ние се опитваме да съживим тази директива, но за момента нашата работа не поражда плодове. Ако вие се ангажирате за дискусии в съвета, ще ви бъдем много благодарни. Ще спра тук да дам възможност на другите колеги да се изкажат. Госпожа Бьорк. Благодаря. Благодаря на двете госпожи министри за техния ангажимент за тяхната информация. Хубаво е, че поставяте много нависоко в дневния ред въпросът за, въпроса за равнопоставеността. Според мен, най-важните моменти тук са заедостта на жените, економическата независимост на жените – този въпрос трябва да бъде обсъден на ниво съвет. Имаме нужда от индикатори за държавите членки тук. На следващо място програмата от Барселона по отношение на отглеждането на деца. Аз прочетох препоръките, но те не ми се струват много обективни и амбициозни. Няма обвързващи цели, за подобряване на гледането на деца, на отглеждането на деца. Естествено, равнопоставеността тук е важна и трябва да осигурим перспективата за равнопоставеността. Е, мъже също понякога биват дискриминирани, например, при вземане на отпуск по бащинство и при вземане на решение за, по въпроси, свързани с бащинството. Би било хубаво, ако повече мъже се ангажират в борбата срещу насилието на жени. Раждам се, че предприемате инициативи за, пре, за преустановяване на насилието на жени, но и над мъже. трябва да имаме аспект за равнопоставеност и в нашата външна политика. Такива проекти са страшно важни, в противен случай няма да постигнем целите си. Радвам се, че подкрепяте стратегията за равнопоставеността. министрите, които отговарят за равнопоставеността, би трябвало да се обединят да имате обща платформа в съвета. Това се, това се случи с, по въпросите за антиромските нагласи. По тази тема смятам, че имаме нужда от конкретни мерки, работни места и домове, които да бъдат осигурени за ромското младсинство. Следващият оратор, госпожа Енгстрюм. Аз говоря от името на зелените днес. Искам да кажа, че ние работим много по отношение на срещата в Париж за климата, няма да успеем да преодолеем големите предизвикателства в областта на климата, ако не се съсредоточим върху равнопоставеността. Вие говорихте много по тази тема и аз имам въпрос тук, който обаче е свързан с климата, с конференцията в Париж. Какво смята да направи Люксембургското председателство по въпросите за климатичното правосъдие в контекста на равнопоставеността. Знаем, че жени, правата на жените, равнопоставеността са много важни и това е правното основание за разпределяне на средствата за преодоляване на климатичните промени сред най-бедните. И тук имам предвид жените, бедните жени в южните държави на юг. По тази тема се работи много интензивно. И то се работи на микрониво. И така, ще продължите ли да поддържате тази тема в е, крайната версия на споразумението от Париж. Госпожа Кюто. Благодаря. Благодаря на двете министърки за тяхната, техните презентации и за ентузиазма, който показаха. А, наистина темата е много интересна. Ще се опитам да бъда кратка, за да ви дам повече време за отговори. Една от темите, която е много, много важна и за съжаление не беше спомената, предполагам поради липса на време, е свързана с проектите или политиките, които смятате да започнете за борба с нарушаване на човешките права, по-специално тези на жените в трети държави. Вашето председателство има ли намерение да води действия за да защитава жените от, примерно, убиване с камъни или пък други мъчения, тези ужаси, които се случват в трети държави, но за които почти никой никога не говори? И също искам да се върна на директивата за майченството. През изминалото полугодие видяхме едно доста разочароващо ни председателство. Надявам се, че вие ще имате един друг подход на засилено сътрудничество в това отношение, за да можем да рестартираме отново нещата. Говорихме за едно ново начало за тази директива. Имате ли нещо конкретно, което ще ни предложите? Имате ли идеи, за да можем веднага да ги поемем, без да губим време? Особено като се има предвид как, какво ни чака. Благодаря сега госпожа Милнер. Благодаря. Благодаря, госпожо министри, за присъствието ви тук, за представяне на плановете на председателствата. Имам конкретен въпрос за е, конвенцията от Истанбул. Всички знаем, че това е първият правно задължителен европейски инструмент с цел борба и превенция на всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително и домашното насилие. Прият, този текст беше прият на, а, през май 2011 и влезе в сила през август 2014. Но днес само 9 държави са ратифицирали конвенцията. А, има някои държави, които вървят в противоположната посока, например Унгария, която а, блокира тази тема в графика на парламента. И а, не трябва ли нали, да насърчаваме всички държави членки на Европейския съюз да подпишат конвенцията, да ратифицират? И е съответно, какво предвижда новото председателство за а, всички е, държави членки, както и за европейско ниво, на европейско ниво като цяло? Като си имам предвид, че член 218.2 казва, че трябва да се започнат преговорите. Бихте ли ни казали какви са ви плановете и докъде са стигнали тези преговори? Благодаря. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря. Благодаря ви, госпожи министри. Благодаря и на вас, госпожо председател, за представен, също така и за представените приоритети на председателството. Два въпроса. Подкрепям вашите приоритети за подсиленото участие на мъжете и жените в политическото взимане решение. Но искам да попитам как ще гарантирате участието на жените в политиката. Дали ще се базираме само на най-добри практики или предвиждате и други мерки? Също казахте, че ще се опитате да гарантирате 40% от работните места на високо ниво в обществения сектор да бъдат заети от жените. И това до 2019. Как ще го направите? И как това ще се впише в а, а, директивата, която парламент разглежда за жените в управителните съвети. Също равното заплащане за равно свършена работа. А, това е история без край. Нямаме обаче никакви резултати. Как ще постигнем качество? Дали не ни трябва директива? Защото без директивата е много трудно да гарантираме това равенство на заплащанията. Благодаря. Господин Тарабела. Госпожо министри, най-вече госпожо министър за равенство на половете, исках да задам въпрос за конвенцията от Истанбул, но колегите вече го зададаха, но да се спра на нещо друго. През 2010 и през 2015 голяма част от колегите се изказаха за а, година посветена на борбата с насилието спрямо жените. Да имаме една писмена декларация а, и съответно тази декларация е символично действие, но а, никога до сега не се е случвало такава декларация да привлече почти мнозинство подписи разбира се, не можем всичко да включим в приоритетите, но бихте ли могли да компенсирате факта, че е, измежду приоритетите ви не е борбата с насилието на жените, но това е проблематика за всеки ден. Дали можете да го подкрепите все пак е, по време на вашето председателство, така че комисията да реши 2016 или 2017 да бъдат обявени за година на борбата с насилието на жените, защото ситуацията е потрясаваща. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ковалска. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca i obie Panie Minister. E, przede wszystkim chciałabym... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите. Искам да ви благодаря за казаното. Подкрепям всичко, за което говорихте и а, съм а, доволна, че имате толкова сериозно отношение към проблема на равенството. Благодаря също и за а, идеите ви за интеграцията на ромите и също за специален ден за геноцида на ромите. Може би 2 август е добър такъв. Той е свързан и с ромите, и с Холокоста, с, в лагерите на смъртта но август е, е все пак вакансионен период и това ограничава участието на политиците. Но смятам, че имаме нужда от такъв е, ден и бихме могли евентуално да помислим за друга дата. И в директивата на комисията, е, на, на комисаря Рединг, имаше блокиране на субсидиите. Не можем ли да ги блокираме, защото не можем да продължаваме така. И също този стъклен таван, той е навсякъде. И в европейските институции, и в националните такива. Благодаря ви също за това, че говорихте и за разликата в заетостта. За запълнят на тази разлика е първата необходима стъпка за намаляване на пенсиите после и съответно и на заплащането. Защото жените имат по-низки пенсии, защото кариерата им е много по-кратка или пък заплатите са по-низки. И оттам трябва да тръгнем. Също искам да попитам и за отпуската по бащенство. Това е важен въпрос. Смятам, че колкото повече бащите участват в семейните въпроси, толкова повече ще е, се разпределят по-равно ролите и съответно жените ще имат повече достъп до пазара на труда. Радвам се да чуя, че правата на мъжете и жените работ... вървят заедно и се надявам да решим този въпрос. Благодаря ви за плановете, които представихте. Eh, благодаря. Госпожа Моди. And... Uh, благодаря. И аз искам да благодаря на нашите гости тази сутрин. Също искам да uh, продължава в същия дух както и колегите, за директивата за майчинството. И смятам, че всички бихме могли е, да кажем много неща за мястото на жената и постигането на потенциала и в кариерата. Но вече 10 години говорим и мисля, че е време да минем към действия, ако искаме да променим нещо. И много често а, трябва да се включат тези неща в директивата за отпуската по майчинство или а, да помислим как да пренапишем текста. Така или иначе, искам да че вашите коментари как ще върнете този текст обратно в графика. Вторият ми въпрос – Радвам се да чуя това, което казахте, а именно за разликата за плащането между мъжете и жените и че трябва да се борим с този проблем. Също, а, може би трябва да погледнем и на происхода на жените. Смятам, че жените страдат двойно повече от дискриминация за това, че са жени, когато са от етническо младсенство. Така че трябва да помислим дали бихме могли да свършим нещо повече по този въпрос. Благодаря. И накрая госпожа Райнер. А, ти... Благодаря. Люксембургското председателство започва, но въпреки това искам да благодаря на госпожа Муч защото предварителното предварителната подготовка за едно председателство е решаваща. Равнопоставеността между мъжете и жените. Върху тази тема смятам, че много работихте и аз смятам, че именно във време на криза е важно да се работи по темата за равнопоставеността. Вчера в правната комисия е, пред нас говори госпожа Журова. Тя, тя говори именно и по тази тема. Разбираме, че може да има в скоро време споразумение по тези теми. Моята молба е да работите с нас в тясно сътрудничество. И когато става дума за обществена работа, е много хубаво, ако може да си сътрудничем. В нашите доклади до момента имаме заключения, че равнопоставеността на мъжете и жените, между мъжете и жените и в управителните съвети трябва да е гарантирана. Благодаря. Много интересен дебат, който ни позволи да зададем въпроси, които за нас като комисия по въпросите на жените имат голямо значение. Сега давам думата на госпожи министрите. Нямаме кой знае колко време. Бихте ли могли да си разпределите евентуално изказванията. Нека да кажем 6 минути на всяка от вас. Със сигурност ще можем пак да се срещнем тук, в рамките на тази комисия и да дискутираме пак. Не знам кой иска да почне. Вие решете. Госпожа Муч. Благодаря, госпожо председател. Много е малко времето, което ми давате, но все пак ще се опитам да отговоря на тези толкова много бройни и интересни въпроси. Много от вас говорихте за директивата за квотите, което е, която е приоритет за люксембургското председателство. Надявам се, че ще успеем да дадем един такъв силен политически сигнал ако разискват с, с синдикатите в Люксембург, те са професионалните такива камери, и те ще кажат, че няма кой знае какъв проблем, но а, видимостта тук е много голяма, интереса към въпроса е много голям и мисля, че ще бъде много голям политически сигнал, ако успеем да го изпратим. И аз искам да потвърдя тази цифра 40%. Не смятам, че е, трябва сега да правим отстъпки по е, настоящата версия на текста и да отстъпваме тези 40%. Мисля, че бихме могли да се съсредоточим върху евентуални дерогации, например, за държава, която е намерила някакво национално решение и да няма там опасност просто да се свали е, вече постигнатото, да се свали летвата. Е, така че на този етап имаме голяма подкрепа по текста и е, смятам, че трябва да сме сигурни, че, после, че и тези държави, които все още имат а, а, някакви резерви, проучвателни резерви, ще свалят тези резерви, ще ги оттеглят и да няма а, оспорване на този процент, защото и без друго беше много трудно да постигнем съгласие по него и обсъждахме и евентуалната клауза за гъвкавост и се надяваме да имаме заключения през октомври или декември по време на един формален съвет, официален съвет. Относно конвенцията от Истанбул, много често се говори за нея. Знаете, че ратификацията е в компетенциите на отделните държави и членки. 11 държави вече е, подписаха текста, но политическото ни послание, което можем да отправим като председателство е да се обърне към другите държави, включително и Люксембург, който все още не е ратифицирал конвенцията, но ще го направи през следващите месеци след изсичането на председателството. Та това е инициатива, която принадлежи на комисията, но ние искаме да има една такава година за борба с насилието на жените. И искаме това послание да бъде много силно. Що се отнася до насилието, то също е свързано с Истанбулската конвенция и имаме програмата на триото на председателствата да подкрепим международни кампании, включително а, и кампанията за бялата лента, коя, която насърчава мъжете да погледнат от гледната точка на жените върху насилието. И а, също да работим заедно по Истанбулската конвенция за насилието срещу жените. Имаше и въпрос как да избегнем това жените да са двойно потърпевши от економическата криза. В момента разискваме постоянно наблюдение, за да имаме една статистика по полове за тези различия относно заетостта, равенството в заплатите, пенсиите и борбата с а, работата на черно. И тук настоявам върху факта, че трябва да полагаме усилия на национално ниво, както и на международно, за да обменяме добри практики и да насърчаваме всички области да участват в този процес. И после относно майчинството, мисля, че колегата ще говори. Тя ще спомене също и отпуската по бащенство и участието на мъжете. Разбира се, и ние като председателство съжаляваме, а, че така се случи с този проект за реформи. Ние не можехме нищо да направим преди началото на нашето председателство на 1 юли, но все пак а, потвърждаваме наш ангажимент към каузата и подканяме Европейската комисия да представи един нов проект, възможно най-бързо. Провеждаме, поддържаме редовни контакти с вас и с комисарите и наистина смятам, че е важно да се разгледат предвид тези въпроси. Премахването на стереотипите, това е нещо много важно, особено за съчетаването на личен живот и кариера. И също говорихте за нарушаването на човешките права, не само дискриминация на жените като цяло, по-специално нарушаването нарушаването на правата на жените чрез усъкътявания, убивания с камъни и други измъчвания. Мисля, че тук трябва да се свържем с министрите, европейските министри за, външно, за външни отношения, които да говорят повече за тези въпроси, свързани с жените, с техните партньори от третия свят и да говорим за това овластяване на жените и достъпем до микрокредити, както и а, участието им в а, е, проекти за сътрудничество и за развитие. Относно проституцията и как да намерим европейско решение на въпроса, съгласна съм с е, целите, които имаме както и в съвета на Европа, така и в националните парламенти, но знаете, все още идеите са много разхвърляни и мисля, че има нужда от двустранни преговори в това отношение. Говорих за проституцията във връзка с насилието срещу жените, за доминирането и винаги свързан темата проституция с насилието срещу жените ако има една програма, която да работи на практика, ще е важно да, тя да бъде съпроводена и с социална дейност, както и с психологична и медицинска също. И мисля, че сексуалното образование също е много важно да се въведе на ранна детска възраст, за да може да се да се прокара това послание за взаимно уважение между момичета и момчета, което после ще бъде много важно при отношението между двата пола. И съм сигурна, че пропуснах и много други неща, но тъй като нямам време, давам думата на колегата. Благодаря ви. Увеличаването на заетостта на жените трябва да бъде приоритет за Европейския съюз, защото в крайна сметка всички тези теми се припокриват. Говорим за заедост сред жените, за финансова независимост. Това са две теми, които се припокриват. Един от приоритетите на люксембургското правителство несъмнено е борбата с бедността сред децата и жените. Увеличавайки процента на заето сред жените, ще можем да постигнем тази наша цел. Финансова финансовата независимост на жените е изключително важна. Както вече казах, всичко се припокрива. Достъпа до трудовия пазар, отпуска по майчинство, отпуска по бащинство. Това са все елементи, които позволяват или не позволяват на жените да имат достъп до трудовия пазар. Преди малко говорихме за достъпа до качествени а, институции и заведения за децата. Ами това е много важно, за да може и жените да имат достъп до трудовия пазар, за да могат да работят а, спокойно, без да се притесняват за това, което се случва с децата им, докато те работят. Както каза Лидия Муч отпуска по, за отпуска по майчинство преди малко, а, вие чухте какъв е отпуска по майчинство в Люксембург 20 седмици и ние ви поздравяваме и ви подкрепяме. Ще ви подкрепим изцяло. Тук обаче не трябва да говорим само за отпуск по майчество, да не забравяме и отпуска по бащинство и отпуска, родителския отпуск, така наречения. В Люксембург бихме искали мъжете да се възползват от тази възможност. Много малко мъже се възползват от нея по-настоящем. Ако имаме по-гъвкаво прилагане на тази възможност, ще може да привлечем повече мъже и съм сигурна, че много от тях ще се възползват от тази възможност. Това също ще допринесе за равенство на мъжете и жените на трудовия пазар. Отпуска по майчинство е в ресора на министъра по труда в Люксембург и съм сигурна, че ще се видим на Министерски съвет в петък с вас и там отново ще чуем това, което казахте и пред депутатите. Различните министри по социалната сигурност, аз, министъра по труда, ще се видим в рамките на Министерски съвет, за да обсъдим начина по който бихме могли да прилагаме по-гъвкаво отпуска по майчинство и родителския отпуск като цяло. За ромите. Смятам, че не е достатъчно да имаме един възпоминателен ден. Важно е през останалите дни да действаме по същия начин. Например, училищните програми, в тях трябва да има история на ромите, защото тя е неизменна част от нашата история. Тези млади хора са бъдещите възрастни хора. И затова трябва да преразгледаме училищните програми в Европа. Това е от съществено значение. По отношение на жените от различен етнически происход, този въпрос трябва да се гледа в по-широк контекст. Ние никога не питаме а, даден човек от каква национал, националност е, от какъв етнос или какво е вероисповеданието му. Всеки, без значение какъв е неговия етнос, трябва да има достъп до обществото. И всички ние заедно трябва да помогнем на тези общества, в които не се прилага такъв режим на равенство, да успеят да задълбочат своите училищни програми. Поглеждам да видя дали не съм забравила нещо. Да, дискриминацията. Важно е да работим, за да няма дискриминация и да има повече разнообразие. Европейския съюз е една златна възможност. Нека да гледаме на Европейския съюз като на такава. Златна възможност да приобщим хора от различен етнос и от, с различен происход. Както казах и преди малко, ще помислим как бихме могли да помолим медиите да ни помогнат. Страха проистича от факта, че ние не познаваме нещата. Страх ни е от това, което не познаваме. Затова нашите граждани трябва да бъдат обучени да опознаят, за да не се страхуват. Е, euh, това въжи е, за всеки един е, аспект. И ще работим по този въпрос рамките на нашето председателство. Muchísimas gracias. Eh, vuelvo a, a insistir. Eh. Благодаря ви. Отново бих искала да посоча, че нашата комисия ще работи в тясно сътрудничество с Люксембургското председателство през следващите няколко месеца. Ние добре усещаме нещата. Винаги усещаме, когато някой приема при сърце а, равенството на мъжете и жените. Виждаме, че а, именно такъв е случаят. Пожелавам ви успех през следващите месеци. Вашият успех ще бъде подпомогнат и от нашата парламентарна комисия. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости. Les recuerdo que ahora continuamos en la reunión de coordinadores. Напомням ви, че сега продължаваме с заседанието на координаторите.